Can we start? Скъпи колеги, може ли да започваме? Предстои ни много работа тази сутрин. So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Уважаеми колеги, добре дошли на заседанието на Комисията по култура. Много е наситен дневния ни ред. За сметка на това пък отменихме утрешното си заседание, което със сигурност е много удобно за всички ви. За това пък сега трябва да започнем на време. Точка първа – приемане на дневния ред. Можем ли да приемем проекта на дневен ред в настоящия му вид? Има ли възражения? Няма. Дневният ред се приема. Точка втора от дневния ред – одобрение на протоколи от минали заседания. Проектът на протокола от заседанието ни от 3 септември е в папките ви. Има ли бележки по този протокол? Явно не. Предлагам, както обикновено, протоколът да се счита за прият, ако до края на днешното заседание не постъпят възражения. Точка трета – съобщение на председателя. Днес имаме превод с френски, немски, италиански, английски, гръцки, испански, португалски, чешки, естонски, унгарски, полски, словенски, български и румънски. Както обикновено ви припомням, че заседанието ни се излъчва на живо по интернет. Сега, нека ви информирам за началото на 12-та подред над превара за филмовите награди Лукс. Конкурсът официално ще бъде открит на 15 октомври. От този ден нататък започва и гласуването. Можете да гласувате директно след прожекцията. Кодът за услугата видео при поискване, както и пакетът с DVD-та в ограничен брой – ще бъдат на разположение на членовете на Комисията по култура. Миналата година броят гласували депутати, за съжаление, не бе за пореден път особено висок. Това трябва да се промени. Комисията ни трябва да даде добър пример да разговаряме с колегите си за филмите и да ги убедим да ги видят и да гласуват. Затова ви моля активно да популяризирате конкурса за филмовите награди Лукс не само извън парламента, но преди всичко тук сред колегите. Разполагате в документите си с информация за филмите, участващи в надпреварата. Доколкото знам, това са три доста различни помежду си, но без изключение много интересни филми. Любопитна съм да видя на кого ще бъде присъдена наградата. Няма да ви представям сега информацията за филмите. Разполагате с този документ. И трите филма ще бъдат прожектирани между 15 и 19 октомври, между 5 и 9 ноември, по два пъти дневно, между 13 и 19 часа. В пространството е Худи Менухин. Ако искате да посетите тези прожекции, със сигурност ще се информирате. Дните на филмовото изкуство Лукс ще се състоят в цяла Европа. Трите филма, участващи в надпреварата, ще бъдат прожектирани 200 пъти в Европа. Ще бъдат посетени тези прожекции от хиляди граждани, можете да се възползвате от възможността да посетите тези прожекции в рамките на 20 фестивала и други различни прояви. Между 6 и 8 ноември трите филма ще бъдат прожектирани едновременно в 15 държави на Европейския съюз. Този проект се реализира благодарение на творческа Европа. Целта е да се популяризира филмовата награда Лукс и да се увеличи броят на участващите в прожекциите. Тримата режисьори ще са тук в Брюксел, в Центъра за изкуство и култура Бозар, както и в Синема Галери. След премиерата ще участват в дебати с публиката в различни киносалони в цяла Европа. Проявата, освен това, ще се излъчва на живо по Фейсбук и на страницата в интернет на Артем. Процедурата по гласуването е същата, както всяка година. Можете да подадете гласа си между 15 октомври и 13 ноември. Крайният срок е 13 ноември, 23 часа. Можете да гласувате на страницата в интернет на наградите Лукс. Връчването на наградите ще се състои както обикновено в Страсбург, в сряда, 14 ноември, в пленарната зала. На 13 ноември, преди церемонията по връчването, ще се състои семинар с журналисти. На този семинар госпожа Гепхарт е поканила господин Вим Вендерс, президента на Европейската академия за филмово изкуство. Той ще разговаря с журналистите на тема европейски ценности и филмово изкуство. Надявам се, че ще потвърди участието си. Можете всички да участвате в съпътстващите прояви. Малко е сложна процедурата за изискването на видео при поискване, но това явно се дължи на факта, че сървърът, на който са качени филмите, не е тук в парламента. Услугата е възложена на външен доставчик. За това и не можем да използваме депутатския си код за да използваме услугата видео при поискване. Трябва да се поиска допълнителен код. Ще разговаряме с техническите си служби по въпроса. За нас това не е проблем. Проблем е обаче за всички останали депутати в парламента, ако трябва да изискат допълнителен код за достъп. За съжаление обаче в момента няма друга възможност за достъп. Възползвам се от възможността да благодаря на Марисела и Индрих, които тук в Европейския парламент отговарят за филмовите награди Лукс. Те свършиха цялата работа по подготовката, за което сърдечно им благодаря. Преминаваме сега към следващата точка от дневния ред. Днес предстои да гласуваме по 4, 5, извинете, законодателни становища. Госпожо Либацка, имате думата. Във връзка с наградите Лукс, миналата година се оплаках във връзка с това, че нямаше достатъчно видеокасети. Бе ми казано, че всички ние, членовете на Комисията по култура, ще получим филмите, но все още не сме ги получили. Also die Videos für die Abgeordneten soll... Да, има видеоматериали за депутатите. Както ви казах, те ще бъдат налични от 15 октомври нататък. Това е петък, ако не греша. Ще се погрижим допълнително за това да няма засечки, всички да получите DVD-тата. Обръщам се към Индрих, за да се погрижи за това, поне членовете на Комисията по култура всички да разполагат с DVD-тата. И така, пристъпваме към гласуването. Предстои да гласуваме по пет законодателни становища. Нека веднага пристъпим към гласуването. Започваме с доклада по становище на тема Междинен доклад за МФР за периода 2021-2027, позиция на парламента с оглед постигането на споразумение. Докладчица по становище бях аз. Благодаря на всички докладчици в Сянка. Благодаря също така и на сътрудниците на политическите групи и на секретарията. Мисля, че добре си взаимодействахме и намерихме много добро решение. Надявам се, че становището ни ще бъде отразено и в междинния доклад на Европейския парламент. И по-точно първоначално в междинния доклад на Комисията по бюджет и след това в междиния доклад на парламент. Започваме с гласуването. Изменение едно за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно едно за, против, въздържали се, приема се. Изменение 3 трябва да взема друг списък сега. Изменение 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 4 за. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Изменение 5 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Изменение 2, втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 12 за, против, въздържали се, приема се.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 против, въздържали се, приема се. 27 за, против, въздържали се, приема се. 28 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме по целия текст, гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Момент. Ще изчакам един момент, добре. Ich wollte noch gefragt haben, ob alle ihr Kärtchen eingegangen исках да попитам дали всички са си сложили картите в устройствата. Край на гласуването. Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. 25 гласа за, 4 ма въздържали се. Приема се единодушно. Благодаря ви. Преминаваме към доклада на Богдан Вента становище на тема Цифрова Европа изменение 8 Извинявайте Богдан, искаш ли да вземеш думата? You, really briefly, like... Благодаря съвсем накратко. Искам специално да благодаря на всички докладчици в Сянка за наистина доброто ни взаимодействие по това становище – Специално им благодаря за помощта им в работата по това становище. Благодаря специално и на сътрудниците на секретарията, както и на моята асистентка Каша. Благодаря, Богдан, благодаря ти и за твоята работа. Изменение 8 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 1 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 111 за, против, въздържали се, отхвърля се. 112 за, против, въздържали се, приема се. 113 за, против, въздържали се, отхвърля се. 114 за, против, въздържали се, Нека проверим електронно по 114. Моля, гласувайте. Geschlossen? Край на гласуването. Един глас в повече от НП. Един от вас трябва да си извади картата от устройството. Колега от НП. Окей. Okay. Jetzt passt Сега вече няма проблем. Край на гласуването. Отхвърля се с 15 на 13 глас. Изменение 9 за. Апкелин. Отхвърли се, да. Изменение 9 за. Против. Въздържали се. Приема се. 115 за. Против. Въздържали се. Приема се. 117 за. Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека проверим. 117-то изменение. Geschlossen. Край на гласуването. Отхвърля се с 15 на 13 глас. 116 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 10 за,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 Край на гласуването отхвърля се с 15 на 14 гласа. 126 за, против, въздържали се, отхвърля се 127 за, против, въздържали се, приема се 11 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 2 за, против,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 18 и 150 идентични за, против, въздържали се, приемат се. 19 за, против, въздържали се, приема се. 20 и 153 за, против, въздържали се, приемат се. 154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 Мисля, че се отхвърля, но ще проверим електронно. 171. Geschlossen. Край на гласуването. Отхвърля се с 15 на 13 гласа. Компромисно 5 за, против, въздържали се, приема се. 176 за, против, въздържали се, отхвърля се. 175 за, против, въздържали се, приема се. 178 за, против, въздържали се, отхвърля се. 177 за, против, въздържали се, приема се. 180 за, против, въздържали се, отхвърля се. 179 за, против, въздържали се, приема се. 181 за, против,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 въздържали се, отх... приема се 23 за, против, въздържали се, приема се 186 за, против, въздържали се, приема се 187 за, против, въздържали се, приема се 24. Извинете, отхвърля се. 24 за, против,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 против, въздържали се, отхвърля се 192 за, против, въздържали се, приема се 193 за, против, въздържали се, приема се 194 за, против, въздържали се, отхвърля се, компромисно 6 за, против, въздържали се, приема се, компромисно 7 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 8 за, против, въздържали се, приема се. 202 за, против, въздържали се, мисля, че се отхвърля, но нека проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 16 на 13 гласа. Против. Въздържали се. Прието е. 41 за. Против. Въздържали се. Прието. 42 за. Против. Въздържали се. Прието. 203 за. Против. Въздържали се. Прието. 204 с устното изменение за против, въздържали се, прието. Компромис 9 за, против, въздържали се, прието. 44 за, против, въздържали се, прието. Компромис 10 за, против, въздържали се, прието. 49 за, против, въздържали се, отхвърлено. 50 за, против, въздържали се, отхвърлено. 51 за, против, въздържали се, отхвърлено. 52 на две части. Първата част за, против, въздържали се, прието. Втората част за, против, въздържали се, отхвърлено. 53 за, против, въздържали се, прието. 54 за, против, въздържали се, отхвърлено. 55 за, против, въздържали се, отхвърлено. 56 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 11 за, против, въздържали се, прието. 62 за, против, въздържали се, прието. 12 компромиса против, въздържали се, прието. 67 за, против, въздържали се, отхвърлено. 69 за, против, въздържали се, отхвърлено. 68 за, против, въздържали се, прието. 70 за, против, въздържали се, прието. 71 за, против, въздържали се, прието. Отхвърлено. 72 за, против, въздържали се, прието. 73 на две части. Първата част за, против, въздържали се, прието. Втората част за, против, въздържали се. Мисля, че е отхвърлено, но нека проверим. Втората част гласуваме, моля. Край на гласуването. Отхвърлено с 12 на 16. 74 за, против, въздържали се. Отхвърлено. 75 за, против, въздържали се. Отхвърлено. 76 за, против, въздържали се. Отхвърлено. 77 за, против, въздържали се. Прието. 78 за, против, въздържали се. Отхвърлено. 79 за, против, против, въздържали се, отхвърлено. 81 за, против, въздържали се. Нека проверим. Проверка на 81, моля гласувайте. 81, я. Geschlossen. Край на гласуването с 17 на 12 прието. Не беше ясно. 82 за, против, въздържали се, отхвърлено. 83 за, против, въздържали се, отхвърлено. 84 за, против, въздържали се, прието. 85 за, против, въздържали се, отхвърлено. 86 за, против, въздържали се, прието. 87 за, против, въздържали се, отхвърлено. 88 за, против, въздържали се, отхвърлено. 89 за, против, въздържали се, прието. 90 за, против, въздържали се, прието. 91 за, против, въздържали се, отхвърлено. 93 за, против, въздържали се, отхвърлено. 92 за, против, въздържали се, отхвърлено. 94 за, против, въздържали се, не е ясно, нека проверим. Geschlossen. Край на гласуването. С 14 на 15 е отхвърлено. 95 за. Против. Въздържали се. Прието. 96 за, против, въздържали се, прието. 97 за, против, въздържали се, прието. 98 за, против, въздържали се, отхвърлено. 99 за, против, въздържали се. Трябва да вдигате ръцете си. Okay. Schlafen alle? Abstimmung ist geschlossen. Ist genug. 14 zu 14 abgelehnt. 100 dafür. Отхвърлено 100. За, против. Въздържали се отхвърлено. 101 за, против. Въздържали се отхвърлено. 102 за, против. Въздържали се отхвърлено. 103 за, против против, въздържали се, прието. 104 за, против, въздържали се, прието. Второ за, против, въздържали се, прието. 105 за, против, въздържали се, прието. Трето за, против, въздържали се, прието. Четвърто за, против, въздържали се, прието. Пето за, против, въздържали се прието, 6 за, против, въздържали се прието, 106 за, против, въздържали се отхвърлено, 7 за, против, въздържали се прието, 107 за, против, въздържали се отхвърлено. И сега гласуваме цяло, целият текст. Моля, гласувайте електронно. Geschlossen. Край на гласуването. С 27 за един въздържал се. Текстът е прият. Поздравление! А сега преминаваме към доклада Моргано за рамковата програма Хоризонт Европа. Луиче, искате ли думата, моля? Съвсем накратко е, искам да благодаря на всички докладчите в Сянка и техните сътрудници и секретарията. Аз мисля, че между нас имаше чудесно сътрудничество и един широк контекст, широк консенсус по текста. Благодаря. Благодаря. Благодаря, Луичи, за работата ти. Започваме с осмо изменение. За. Против. Въздържали се. Прието. Девето. За. Против. Въздържали се. Прието. 82. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 83. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 84. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 85. За. Против въздържали се, отхвърлено. 10 за, против, въздържали се, прието. 11 за, против, въздържали се, прието. 86 за, против, въздържали се. Нека проверим. Проверка на 86-то. Geschlossen. Край на гласуването. Отхвърлено. 87 за. Против. Въздържали се. Прието. 12 за. Против. Въздържали се. Прието. 89 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 88 за. Против. Въздържали се. Прието. 13 е оттеглено. 91 за. Против въздържали се отхвърлено, 90 за, против, въздържали се прието, 92 за, против, въздържали се отхвърлено, 93 за, против, въздържали се отхвърлено, 14 за, против, въздържали се прието, 94 за, против, въздържали се прието, 95 за, против, въздържали се. Нека проверим. Проверка на 95-то. Geschlossen. Край на гласуването. С 15 на 13 отхвърлено. 96-то за. Против. Въздържали се. Прието. 97 За. Против. Въздържали се. Прието е. 98 за. Против въздържали се прието, 99 за, против, въздържали се прието, 101 за, против, въздържали се отхвърлено, 100 за, против, въздържали се прието, 102 за, против, въздържали се. 102 моля. За. Против въздържали се, прието. 103 за. Забравих ли нещо? Пропуснах ли нещо? Стой трето. Стой трето гласуваме. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 104 за. Против. Въздържали се. Прието. 105 за. Против въздържали се, отхвърлено. 106 за, против, въздържали се, отхвърлено. 107 за, против, въздържали се, отхвърлено. 108 за, против, въздържали се, отхвърлено. 109 за, против, въздържали се, отхвърлено. 110 за, против, въздържали се, отхвърлено. 111 за, против, въздържали се, отхвърлено. 112 за, против, въздържали се, отхвърлено. 113 за, против, въздържали се, отхвърлено. 114 за, против, въздържали се, отхвърлено. 115 за, против, въздържали се, отхвърлено. 116 за, против, въздържали се, отхвърлено. 117 за, против, въздържали се, отхвърлено. 118 за, против, въздържали се, отхвърлено. 119 за, против, въздържали се, отхвърлено. 120 за, против, въздържали се, прието. 121 за, против, въздържали се, отхвърлено. 122 за, против, въздържали се, отхвърлено. 123 за, против, въздържали се, отхвърлено. 124 за, против, въздържали се, отхвърлено. 125 за, против, въздържали се, отхвърлено. 126 за, против, въздържали се, отхвърлено. 127 за, против, въздържали се, отхвърлено. 128 за, против, въздържали се, отхвърлено Нека проверим. Моля, гласувайте. Geschlossen. Край на гласуването. Отхвърлено. 129 за, против, въздържали се, отхвърлено. 130 за, против, въздържали се, отхвърлено. 131 за, против, въздържали се, отхвърлено. 15 за, против, въздържали се, прието. 132 за, 133, извинявайте. 133. 133, ja. Dagegen. Против, против, прието. 134 за, против, въздържали се, прието. 135 за, против, въздържали се, отхвърлено. 18 за, против, въздържали се, прието. 136 за, против, въздържали се, отхвърлено. 137 за, против, въздържали се, отхвърлено. 138 за, против, въздържали се, прието. 139 за, против, въздържали се, Отхвърлено. 19 за. Против. Въздържали се. Прието. 20 за. Против. Въздържали се. Прието. 21 за. Против. Въздържали се. Прието. 22 за. Против. Въздържали се. Прието. 23 за. Против. Въздържали се. Прието. 24 за. Против. Въздържали се. Прието. 25 за, против, въздържали се, прието. 140 за, против, въздържали се, прието. 141 за, против, въздържали се, прието. Компромис 1 за, против, въздържали се, прието. 26 за, против, въздържали се, прието. Компромис 2 за, против, въздържали се, прието. Компромис 3 за, против, въздържали се, прието. Компромис 4 за, против, въздържали се, прието. Компромис 5 за, против, въздържали се, прието. Компромис 6 за, против, въздържали се, прието. Компромис 7 за, против, въздържали се, прието. 162 за, против, въздържали се, прието. 163 за, против, отхвърлено. 164 за, против, прието. Компромис 8 за, против, въздържали се, прието. 167 за, против, за, против, въздържали се, прието. 33 за, против, въздържали се, прието. Компромис 9 за, против, въздържали се, прието. 35 за, против, въздържали се, отхвърлено. Първо за, против, въздържали се, прието. 34 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 10 за, против, въздържали се, прието. 39 за, против, въздържали се, прието. 11 компромиса, против, въздържали се, прието. 43 за, против, въздържали се, прието. Компромис 12 за, против, въздържали се, прието. 46 за, против, въздържали се, прието. 47 за, против, въздържали се, отхвърлено. 48 за, против, въздържали се, отхвърлено. 49 за, против, въздържали се, отхвърлено. 50 за, против, въздържали се, Прието. 51 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Четвърто за. Против. Въздържали се. Прието. 52 за. Против. Въздържали се. Прието. Компромис 13 за. Против. Въздържали се. Прието. 55 за. Против. Въздържали се. Прието. 56 за. Против въздържали се, прието. 57 за, против, въздържали се, прието. 58 за, против, въздържали се, прието. Добре, искате да проверим? Проверка, моля. Geschlossen mit 15 zu 13 angenommen. Компромис 14. Dafür. Промис 14. За. Против. Прието. 60 за. Против. Въздържали се. Отхвалено. 61 за. Против. Въздържали се. Нека проверим. Geschlossen mit 15 zu 13 angenommen, äh, abgelehnt. Entschuldigung. Äh, 62 dafür. 62 за, против, въздържали се, отхвърлено. 15 компромис за, против, въздържали се, прието. Компромис 16 за, против, въздържали се, прието. 66 за, против, въздържали се, прието. 67 за, против, въздържали се, отхвърлено. 68 за, против, въздържали се, отхвърлено. 69 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 17 за, против, въздържали се, прието. 75 за, против, въздържали се, отхвърлено. 76 за, против, въздържали се, прието 77 за, против, въздържали се, прието 78 за, против, въздържали се, отхвърлено 79 за, против, въздържали се, отхвърлено 80 за, против, въздържали се, нека проверим. Проверка на 80-то. Geschlossen. Край на гласуването. Отхвърлено. 14 на 14. 81 са. Против. Въздържали се. Прието. И крайното гласуване. Гласувайте, моля, електронно. Geschlossen. Край на гласуването с 28 за, едно, един въздържал се. Текстът е прият. Поздравление за докладчика. Сега преминаваме към становището за Европейското, Европейски регионален фонд. Госпожа Мици е докладчица. Искате ли думата, госпожо Мици? Well, благодаря, Петра. Съвсем накратко искам да благодаря на всички сътрудници и на докладчиците в Сянка, разбира се. Аз мисля, че ние разработихме документ, който е много важен за регионите и подчертахме значението на подкрепата за регионите. Благодаря, Марлене, и за твоята работа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 против, въздържали се, отхвърля се. 96 за, против, въздържали се, отхвърля се. 97 за, против, въздържали се, отхвърля се. 15 за, против, въздържали се, приема се. 98 за, против, въздържали се, отхвърля се. 99 за, против, въздържали се, отхвърля се. 100 за, против,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 против, въздържали се, отхвърля се. 111 за, против, въздържали се, отхвърля се. 112 за, против, въздържали се, отхвърля се. 18 за, против, въздържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се, приема се. 113 за, против, въздържали се, отхвърля се. 114 за, против, въздържали се, отхвърля се. 115 за, против,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 въздържали се, приема се. Изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. 24 за, против, въздържали се, отхвърля се 3 за, против, въздържали се, приема се 25 за, против, въздържали се, приема се 26 за, против, въздържали се, отхвърля се 4 за, против,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 Kriege ich eine kostenlose Massage für meine Zunge. Имам нужда от безплатен масаж за езика си. Geschlossen. Mit 23. Край на гласуването приема се с 23 гласа за, 1 глас против и 3 въздържали се. Приема се с голямо мнозинство. Поздравления, Марлене. Dann kommen wir jetzt... Преминаваме към последното гласуване, но списъкът не е много по-кратък от списъка за предходното. Ще се опитаме да гласуваме обаче също тъй бързо. Става дума за становище на тема защита на лица, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза. Докладчик по становище бе Курцио Малтезе, който днес, за съжаление, не е тук, тъй като се е разболял. Пожелаваме му скорошно оздравяване. Можем направо да гласуваме. Компромисно 11 е за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 12 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 13 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 14 за, против, въздържали се, приема се. И изменение 214 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 15 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 16 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 17 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 18 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 19 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 73 за, против, въздържали се, приема се. 262 за, против, въздържали се, отхвърля се. 263 за, против, въздържали се, отхвърля се. 74 за, против, въздържали се, приема се. 75 за, против, въздържали се, приема се. 264. Няма да се гласува по него. 76 за, против, въздържали се, приема се. 77 за, против, въздържали се, приема се. 267 за, против, въздържали се, отхвърля се. 78 за, против,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 За, против, въздържали се, приема се. Компромисно 22. <laughs> Компромисно 21. Прави сте. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно 22. За, против, въздържали се, приема се. 299 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно 23. Асо, Entschuldigung, den habe Извинявайте, пропуснах нещо. Изменение 300 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 23 за, против, въздържали се, приема се. 312 за, против, въздържали се, отхвърля се. 313 за, против, въздържали се, отхвърля се. 314 за, против, въздържали се, приема се. 315 за, против, въздържали се, отхвърля се. 316 за, против, въздържали се, приема се.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 Wo waren wir denn jetzt? Da oben. Ja. Schon ganz durcheinander. Geschlossen. Mit 14. Край на гласуването приема се с 14 на 13 гласа. Айц. Компромис 1. За. Против. Въздържали се. Прието. 107 за. Прието. извинявайте. Прието. 7 за против, въздържали се, прието. 108 за, против, въздържали се, прието. 109 за, против, въздържали се, прието. Е, отхвърлено. 8 за, против, въздържали се, прието. 9 за, против, въздържали се, прието. 10 за, против, въздърж... въздържали се, за. Против. Ами, дигайте лапичките, моля. В противен случай не е ясно. Си, чен. И така, десето. Geschlossen. Край на гласуването. С 18 на 9 е прието, но наистина не беше ясно. Не вдигате ръце. И е, така. Продължаваме. 112 за, против, въздържали се, прието. 113 за, против, въздържали се, отхвърлено. 114 за, против, въздържали се, Отхвърлено. Нека проверим. 114. Проверка на 114. Geschlossen. Край на гласуването. Отхвърлено с 9 на 16. 115 за, против. Въздържали се, отхвърлено. 116 за, против. Въздържали се, отхвърлено. 117 за, против, въздържали се, отхвърлено. 118 за, против, въздържали се, отхвърлено. 119 за, против, въздържали се, отхвърлено. 120 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 2 за, против, въздържали се, прието. Компромис 3 за, против, въздържали се, прието. 125 за, против, въздържали се, отхвърлено. 126 за, против, въздържали се. Проверка, моля. Проверка на 126. Geschlossen. Край на гласуването. Отхвърлено. 127 dafür, dagegen 127 за, против, въздържали се, прието. 128 и 129 за, против, въздържали се, прието. 13 за, против, въздържали се, прието. 14 за, против, въздържали се, прието. 130 и 131 за, против, въздържали се. Нека проверим. Моля, гласувайте. Geschlossen. Край на гласуването. Прието. 15 за. Против. Въздържали се. Прието е. 132 за. Извинявайте, 16 направо. За, против, въздържали се. Е, виждам, че сте уморени. Нека проверим. Geschlossen? Mit 15 zu 11 angenommen. Прието. 136 е. за, против, въздържали се. Прието. 17 за, против, въздържали се. Прието. Компромис 4 за, против, въздържали се, прието. Компромис 5 за, против, въздържали се, прието. 140 за, против, въздържали се, отхвърлено. 19 за, против, въздържали се, прието. 141 за, против, въздържали се, отхвърлено. 142 за, против, въздържали се, отхвърлено. 20 за, против, въздържали се, прието. 144 за, против, въздържали се, отхвърлено. 21 за, против, въздържали се, отхвърлено. Dann prüfen wir das. Тогава нека проверим. Geschlossen. Mit 14 zu 13 angenommen. Okay? Prieto. 22. Dafür. 22 за. Против. Въздържали се. Прието. Компромис 6 за. Против. Въздържали се. Прието. Компромис 7 за. Против. Въздържали се. Прието. 149 за. Против въздържали се, прието. 150 за, против, въздържали се, прието. 25 за, против, въздържали се. Нека проверим. Geschlossen. 14 zu 13. Прието. Компромис 8 за, против, въздържали се, прието. 156 за, против. 156 гласуваме за, против, въздържали се, прието. 158 за, против, въздържали се, прието. 27 за, Извинявайте, 28 за, против, въздържали се. Проверка. Geschlossen. Край на гласуването. Отхвърлено. 161 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 29 за, против, въздържали се, прието. 30 за, против, въздържали се, прието. Компромис 9 за, против, въздържали се, прието. 32 за, против, въздържали се, отхвърлено. 33 за, против, въздържали се. Нека проверим. Проверка на 33-то. Отхвърлено. Компромис 10. За, против, въздържали се, прието. 35 за, против, въздържали се, прието. Проверка. Geschlossen. Mit 17 zu 10 angenommen. Прието. 172 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 36 за. Против. Въздържали се. Прието. 176. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 37. За. Против. Въздържали се. Прието. 178. За. Против. Въздържали се. Прието. 179. За. Против. Въздържали се. Прието. 182. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 183 за, против, въздържали се, отхвърлено. 184 за, против, въздържали се, отхвърлено. Добре, проверка. einhundertvierundachtzig geschlossen entschuldigung mit Прието. ist dann ein Problem. Eins, dafür. Първо, за, против, въздържали се, прието. Второ, за, против, въздържали се, прието. Трето, за, против, въздържали се, прието. 102, за, против, въздържали се, прието. 103 за, против, въздържали се, прието. 104 за, против, въздържали се, прието. И сега крайното гласуване. Моля, гласувайте електронно. Und wir schließen die Abstimmung. Край на гласуването. С 24, 3 против и 0 въздържали се, текстът е прият. Поздравление за докладчика. So, So, jetzt müssen wir ein bisschen Zeit aufholen, wird mir gerade gesagt. Е, казват ми, че трябва да наваксаме във времето. Um 10.40 Uhr an, dann muss die Berichterstatterin auch dabei sein. Okay, dann machen wir jetzt ganz schnell, weil... Сега ще бързаме, защото Силви Гиом трябва да отиде в комисията Либе, защото там ще се гласува и нейния доклад. И така, точка 9. Моля колегите да бъдат тихи. И така, това е проекто становище за новата програма Права и ценности, така наречения фонд за ценностите. Докладчица е Силви Гиом. Дава ми думата веднага. Моля, колеги, е, искаме да работим. И така, искам само да кажа на 18 октомври 14 часа е последния срок за изменение. Ние имаме изключителна компетенция тук в, по това досие. Силви Гиом, имате думата. Сиви, бича. Merci, Petra. Effectivement, благодаря, Петра. Не само, че трябва да отида в Либе, но там ще говорим тъкмо по тази тема. Доклада на госпожа Валеро ще бъда телеграфна. Вече имахме възможност преди известно време да обсъждаме това досие. Представих е, един кратък доклад. Благодаря на службите за тяхната подкрепа. Благодаря за тази напрегната работа при кратки срокове. Съжалявам, че не можах е, да организирам консултации и слушвания по темата. Това е жалко. Щеше да бъде интересно да чуем какво мислят неправителствените организации и гражданското общество. Сега, телеграфно, най-напред целта е да кажа, че там става дума за подсилване на мястото на старата програма Европа на гражданите. Както знаем, е, трябва да има добавена стойност, за да насърчим гражданското участие, да засилим чувството на обща принадлежност и да засилим демократичната ангажираност на гражданите. Според мен това е много важен принцип е, и е, той има своето място в доклада. На второ място, като продължение на първа точка, Предлагам ви в е, заглавието на програмата да се включи програмата гражданство, което е изключено. Друга, програмата е гражданство, права и ценности. В момента се говори за участие и ангажираност на гражданите. Това има не само символично значение, а се подчертава значението на гражданството. Веднага скачам към друга а, тема. От бюджетна гледна точка трябва да защитаваме бюджета на програмата. Той трябва да бъде на висотата на предизвикателствата. Парламентът а, ни настоява за бюджет от 500 милиона – Наясни сме, наясно сме с бюджетните ограничения и предполагам Европейската комисия да не може да използва част от тези средства за институционални комуникации, което би навредило на програмата. На четвърто място парламентът трябва да участва в приоритетите и за това смятам да се използват делегирани вместо изпълнителни актове. Петата точка, по която трябва да внимаваме и това ни ръководи при анализа на измененията – е, има една конкуренция между средствата, които са отделени за големите организации в кавички в гражданското общество и тази конкуренция да не бъде с. да няма конкуренция с малките регионални организации. Тази конкуренция е в ущърп на доброто функциониране на програмата. Трябва да бъдем бдителни в изпълнението на програмата. И накрая мисля, че трябва да хвърлим светлина върху други въпроси. До, достъп до програмата на лица с увреждания, на участието на трети страни, което знам, че повдига въпросителни. И също така националните точки за контакт, за контакт така, че да бъдат полезни. Това са въпросите, които искам да повдигна. Ще, се, ще приключа с един технически въпрос, който обаче е важен за, става дума за финансовият фиш е, и имам някои въпросителни за разпределението на средството. Средствата са, определени, са отделени за бюджетен ред е, гражданско участие. И имам няколко въпроса за кои категории и видове неправителствени организации става дума. Това свързано ли е с старата програма, която е, беше управлявана от Генерална дирекция равенство на шансовете и гражданство? Мисля, че Една, отделят се средства за друга програма, която ще бъде в... И това разпределение на средствата ще бъде в ущърп на програмата, която ние защитаваме. Това е последният въпрос, който искам да задам във връзка с програмите. Очаквам коментарите и идеите на своите колеги. Ето това е максимално, в максимално кратък вариант моето изложение. Много благодаря, Силви. Преминаваме към докладчиците в сянка. Господин Малинов, моля в рамките на две минути. Yes, Разбирам, че бързаме. Нека да започна с казаното накрая от госпожа Силви Гион. Вчера се срещнахме с НПО. Среща беше организирана от господин Бони, докладчик от комисията Либе Бодил Валеро. Искам да потвърдя казаното. Идеята е да съсредоточи, да има по-добра съсредоточеност, средства да бъдат на едно място по тата ни представиха изчисления, според които средствата ще са по-малко, отколкото сега. В предложението на комисията се казва, че те признават фрагментирания характер и ограничените средства и искат да има да се предвидят повече средства за тези програми. Потвърждавам и това е една от опасностите, които бяха отбелязани. Още нещо, което аз лично ще се опитам да формулирам. то е, идва от младежките организации. Цялата идея може да съчетае с програмата Еразъм Плюс, тъй като е съчетана с ценностите, образованието и има някои възможности да се работи заедно за по-добра синергия между предложението на комисията и програмата Еразъм. И на трето място аз лично бих подкрепил акцента върху местните НПО-то настоявам да нашето внимание да бъде насочено към тях. Разбирам, че има известна конкуренция. Не смятам, че местните организации трябва да бъдат подценявани. Чудесно, благодаря ви, Мари Терес Хименес Барбат. Bien, el futuro programa Ciudadanía, Derechos y Valores tiene... Бъдещата програма Гражданство, права и ценности би трябвало да насърчава диалога между гражданите в момент на, във времена на нетолерантност и намаленото чувство на принадлежност към общо пространство. Тази програма може да има положително въздействие с оглед на предстоящите избори. Много се радвам, че много от измененията отразяват необходимостта от добро изпълнение на програмата. Също такава много важна част от програмата е подкрепянето на историческата памет, за да можем да градим допълнително Европа. Предвижда се подкрепа за организациите на гражданското общество и ценностите на местно ниво. Финансирането за програмата за периода от 21 до 27 година имаме нужда от бюджет, който да отразява значимите аспекти на бюджета има призиви за увеличаване на бюджета. Тези искания са обосновани. Като заключение, съм съгласна с Силви. Мисля, че думата гражданство трябва да се включи в заглавието. Тя беше извадена. Програмата гражданство. Европа, програмата Европа на гражданите е единствената програма, която е насочена към гражданите. И затова е много важно думата гражданство да бъде включена отново в заглавието. Благодаря ви, Хелга Триопел. Благодаря на докладчика. Тя бърза, затова ще бъда кратка. Тази програма е изключително важна с оглед на предстоящите избори. И там става дума за върховенството на закона и общени ценности, но това е политическата основа на всичко, което предприемаме в Европейския съюз и седните региони. Ето защо аз мисля, че става дума за овластяване на всички граждани, особено малцинствата, независимо от това за какви малцинства става дума. Искаме да осигурим на малцинствата възможности и също така е насочена срещу надигащия се национализъм. Европейския съюз е демократичен политически проект. Не искаме да се връщаме към национализма, защото знаем, че в крайна сметка той води до война. Вярно е, че в заглавието трябва да се върне думата гражданство. Това е програма за гражданите и е много важно това да намери място в заглавието. Аз, що се отнася до детайлите, аз ще представя изменения. Имаме бюджет, е, това, но тук въпросът е свързан с МФР. Няма да повтарям за... Няма да повтарям казаното за битката с съвета за БМФР. Ние трябва да покажем ясно, че нашите програми са изключително значение за бъдещето на Съюза и гражданите мисля, че в Либ, между Либе и Култ има общност на вижданията. Благодаря, госпожо председател, госпожо докладчик. Благодаря ви за доклада. Аз одобрявам отхвърлянето на трети страни. За институционалната комуникация на комисията също Европа е средство за европейска пропаганда. Списъка на проекти говори много ясно за това. Що се отнася до преодоляване на стереотипите за мигрантите и в Италия, в е, Италия, в различни страни, е, като че ли културата на мигрантите е изключително важна. Проекта е, за историческо възпоменаване на битката при Вертин е отхвърлена Европа за гражданите е на, държи най-вече на приема на мигранти. През 2014 2016 година Унгария и Полша бяха сред първите бенефициенти. Е, в Унгария имаше 10, бе получи 10%. Не става Става дума само за намеса във вътрешните работи на държавите членки и аз не мога да се присъединя и да подкрепя подобно начинание. Благодаря, Силви. Силви, опитай се за една минута. Съвсем набързо. Аз напълно споделям това, което каза и оценявам проекта, защото вътре са включени основните въпроси. Трябва да сме бдителни по няколко въпроса. Ресурсите се намаляват с оглед на ангажиментите. Управлението е друг проблем. само една генерална дирекция ли ще участва или а, повече. Съгласна съм с включването на думата гражданство и също така а, агенциите, националните контакти, защото гражданите ще бъдат дезориентирани, няма да намерят нито заглавието, нито програмата и няма да знаят коя е, кой е националният изпълнител. Имам само един въпрос. А, Не разбрах нещо. Ако предложението на Силвие да не се отваря повече програмата за трети страни, разбирам, че Разбирам това, но има страни кандидатки, може би те трябва да бъдат, те трябва да имат достъп. Председателката, благодаря. Сега ще дам думата на госпожа Зиган от комисията, най-вече за да отговори на въпроса за 20% каква е обосновката за една толкова сложна система за управление на средствата? Защо не е било изяснено това в самия текст на законодателния инструмент, а вместо това е включено в приложението му. Може би целта е било изобщо да не го забележим. Бихте ли ни разяснила основанията за тази доста сложна система за разпределяне на средствата? Uh, благодаря много. Първо искам да ви благодаря за интересната дискусия по тази програма. Сегашната програма продължава до 2020 година, т.е. имаме две годишни програми и предстои да приемем програмата с 2019 година. Ще използваме периода за изпълнение е, за до извличане на допълнителни заключения за следващата МФР и ще използваме средносрочната оценка, за да усъвършенстваме съществуващата програма. Остават две години, не е много, особено с оглед на предстоящите избори. Благодарим ви за признанието, което давате на значението на програмата и нейния потенциал. Преди изборите отбелязвахме, отбелязахме всички ваши коментари и дискусии, тъй като те са свързани с най-важните елементи на предложението. Както и знаете, те трябваше да бъдат структурирани около политически кластъри така че да има една добре организирана система, в която има съгласуваност и синергия. Това обяснява и, кратко, и краткия текст. Приветстваме подкрепата ви и се радваме, че вашата роля ще се засили това е един от конкретните резултати на нашето сътрудничество през последните години. Отбелязваме подкрепа за програмата и ще си и отбелязахме измененията, предложението за изменения. Що се отнася за бюджета? Всяка програма би искала повече пари. Комисията предложи онова, което се основава на разчета за наличните е, средства като цяло за разпределението. Една от идеите на новото предложение е да се анализира взаимното допълване и синергия между различните програми, така че в... ще установим е, как функционират нещата на практика, ние трябва да информираме бенефициентите, за да използват средства по най-добрия възможен начин. Що се отнася до НПО, е, резолюцията е, на парламента призовава за подкрепа на НПО и искаме да има комбинация от различни НПО-та и да се осигури подкрепа за всички от различни направления. 20% от второто направление с 250 милиона смятам, предлагаме да се управлява вътрешно в комисията. То ще бъде в подкрепа на НПО, които работят по второто направление. Следващият ми коментар е свързан с сътрудничество с трети страни. В сегашното предложение някои от страните, с които си сътрудничим, вече не участват Западните Балкани, например. В средносрочната оценка е направена добра оценка на това сътрудничество и искаме да Искаме в държавите членки да има е, организации, които сътрудничат е, с организации в е, страните кандидатки. И накрая искам да, да ви благодаря за доброто сътрудничество. Знаете, госпожо председател, че винаги сме готови да се явим пред комисията и да дадем пояснения по различни предложения. Желаем е, на бъдещата програма успех! Благодаря ви, госпожо Зиган, за представянето. Наистина се радваме, че комисията се опитва да подхожда сериозно към резолюциите на парламента и да ги прилага действително на практика. Например, предвиждайки по-активна подкрепа за НПО. Но това според мен в никакъв случай не обяснява защо една пета от средствата, които се полагаха на програмата Европа на гражданите, сега се изваждат от тук и се управляват от друга генерална дирекция. Това е всичко друго, но не е полезно взаимодействие. Дори напротив, неимоверно осложнява цялата система, тъй като отделните звена в комисията ще трябва да се съгласуват помежду си. Не разбирам съвсем логиката на това ваше решение. Мисля, че не я разбират изцяло и колегите, като гледам израженията на лицата им. И нека се върна върху вълшебната дума, която комисията сега явно е открила за себе си. Взаимодопълняемост и полезно взаимодействие. Нищо лошо няма в взаимодопълняемостта и полезното взаимодействие. Но би ли могла комисията да ни обясни как си ги представя на практика? Написах писмо до господин Оттингер. То бе получено от него през месец юни, преди лятната вакансия, но и от него не получих отговор на този свой въпрос, тъй като явно и в комисията никой не е наясно как на практика следва да се прилага този принцип на полезно взаимодействие и взаимодопълняемост между програмите. И като се има предвид това, бихме искали да знаем дали би следвало да предоставяме отчасти карт бланш на комисията за това да взема по свое осмотрение решения как да преразпределя средства, откъде да ги отнема и къде да ги насочва. Не бихме могли да направим нещо такова, тъй като ние поставяме в крайна сметка политическите приоритети. Затова се опасявам, че може би полезното взаимодействие и взаимодопълняемостта са единствено кухи фрази, които комисията използва като претекст, за да разпределя гъвкаво средствата. Сабина е. Верхаен. По въпроса за взаимодопълняемостта и полезното взаимодействие. Няма нищо ново в това. Нека сме съвсем честни и по старите програми, по които се работи още в момента, сме казвали, че целите им трябва взаимно да се допълват и че програмите не трябва взаимно да се торпедират. Няма нищо ново във всичко това, но като че ли с този принцип се цели по-гъвкаво разпределение на средствата, а това не е в наша полза, тъй като искаме да се заделят точно определени суми за ясно определени политически цели. Няма нищо лошо в полезното взаимодействие и в взаимодопълняемостта, но този принцип трябва да е подчинен на ясни цели. Освен това, държавите членки ще трябва по отделните направления в програмите ясно да определят своите оперативни програми и да ги съгласуват. Мисля, че това се подразбира. Силви. Искам да отговоря на някои въпроси за страните кандидатки. Очевидно те не са изключени, но нещата трябва да се уточнят в текста. Второ, по въпрос взаимно допълване, синергия. Аз смятам, че нещата трябва да са ясно дефинирани защото това, което е... Аргументите сега не ме убеждават. По-нататък... В тази програма имаме за цел да се борим и срещу нетолерантността. И това трябва да се каже и критиците към тази, критиките към тази програма очевидно говорят за необходимостта да се застъпят тези теми. Благодаря ти, пожелавам ти успех по време на дискусиите в комисията Либе. Можеш и на колегите там да предадеш, че и ние не разбираме защо средствата при управлението си се разпределят между ГД правосъдие и ГД вътрешни работи. Не разбираме каква е логиката и ще продължаваме да настояваме за една съгласувана, уеднаквена програма, с която да се работи лесно. Не би следвало гражданите, за които именно е предназначена тази програма, да се объркват. Мисля, че това е нещо важно, което можеш да предадеш на колегите в Либе. Пожелавам ти успех там. Dann kommen wir jetzt. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Много си изоставаме от графика, но ще се опитаме да наваксаме. Точка 10 от дневния ред. Тя е посветена на проучване, проведено от наш тематичен отдел – не знам защо винаги трябва да е толкова шумно, когато хората напускат залата. Ще ни бъде представено проучване от наш тематичен отдел на тема към Европейска рамка за мобилност в областта на културата. Тази тема е изключително важна за нашата комисия в рамките на новата европейска програма за културата. По тази програма мобилността на творците се разглежда като ключов фактор за сцеплението в обществото и благосъстоянието му. Разглежда се също така и като много важен фактор за културната дипломация на Европейския съюз. Моля да ми кажете, ако ви преча. мобилността на творците и културните дейци на европейско и национално равнище за щастие се радва и на все по-голямо внимание от страна на политиците. Представлява също и съществена част от програмата Творческа Европа. Комис... Проучването ще бъде със сигурност от полза за законодателната работа на комисията ни по предложението на комисията за новата програма Творческа Европа. По нея са предвидени хоризонтални мерки за мобилността на културните дейци в частта посветена на културата. Добре дошли сега на нашите гости Клементин Добьов и Теодора Плетосо от KEA European Affairs. Сигурно ще ни обясните сега с какво се занимава вашата организация. Моля да сте кратки, тъй като много сме си надсрочили вече времето. Моля да се вместите в рамките най-много на 10 минути. Думата може да вземе тази от вас, която сте решили, че трябва да го направи сега. Имате думата. Благодаря, благодаря ви, госпожо председател. Добро утро. Казвам се Клементин Добев и съм от KA European Affairs. Първо ще ви представя целите на проучването ни. Така е структурирано и представенето ни днес. Става дума първо за проучване по документи на наличните данни за мобилността на творците, културните дейци и културните дейци в Европа. Второ, направихме критичен анализ на предложението за новата програма Творческа Европа, що се отнася до измерението свързано с мобилността и потенциалното полезно взаимодействие с политики на Съюза и фондове на Съюза. Разгледахме, например, програмите за подкрепа на мобилността, които са в сила от 2011 година насам. Освен това, излизаме накрая и с препоръки за повиш, подобряване на рамката на Съюза за мобилността на творците и културните дейци в контекста на разискванията за МФР. Подчертаваме колко е важна мобилността в културния и творческия сектор. От една страна тя е важна за самите творци и културни дейци, тъй като така те могат да обменят ценности, полезни практики и знания в цяла Европа. Как определяме мобилността? Това е временното придвижване през граница на творци и културни дейци. Придвижване, което не е само от време на време, а е част от тяхната работа на местните и международните пазари. Така те могат да повишат опита си, да си разкрият и възможности за заетост. Това е важно в контекста на економическия натиск творците и културните дейци с оглед на този натиск трябва да придобиват нови умения, да се обучават, да могат да изграждат мрежи в международен план. Практиките в областта на мобилността са по-оликотени, по-гъвкави. Мобилността не се свежда само до пребиваване някъде, Става дума също така и за мултидисциплинарен подход за взаимодействие с други сектори, като например науката и здравеопазването. Провеждат се също така и семинари, както и а, учебни процеси на партньорско равнище. Мобилността създава тъй наречените положителни екосистеми на местно и регионално ниво, дава възможност да, за отваряне на общността на творците. Затова и много програми за мобилност се подкрепят от градовете и регионите. Мобилността също има отношение и към международните културни отношения и международния културен диалог. Накрая установихме, че мобилността в областта на културата допринася и за европейската интеграция, тъй като допринася за споделено усещане за принадлежност към едно общо културно пространство. Освен това, допринася и за пълното изграждане на инфраструктурата в областта на културата. Мобилността в тази област е и катализатор, който свързва гражданите по линия на културни проекти, дава им представа за културното многообразие. Сега ще се включи и колегата ми, която ще ви представи мерките за подкрепа за мобилността на ниво Европейски съюз. Мобилността в тази област се отразява по много различни начини върху економиката и други отрасли. Затова е и отразена в много различни политики на Европейския съюз, от политиката на добросъседство до политиката за научни изследвания в областта на външните отношения, например, може да се създаде платформа за културна дипломация. Друг пример е програмата КОСМЕ, специална програма на Европейския съюз за конкурентоспособност на малките и средни предприятия и за предприемачество. По тази програма вече има много силно направление за мобилност. Редица мерки бяха подпомогнати по време на миналата МФР. Освен това, специалните програми за научно-изследователска и новаторска дейност в Европейския съюз насърчават мобилността в културния и творческия сектор. През 2007 година бе изготвена Европейската програма за културата. По тази програма се разкриха нови възможности за сътрудничество с държавите членки, именно по линия на мобилността чрез открития метод за координация. Между 2011 и 2014 година бяха учредени три групи от експерти от държавите членки, които работиха по въпроса за мобилността. Тези групи направиха важни заключения, които са отразени в нашето проучване и допринесоха за работата на политическо ниво в Европейския съюз. А що се отнася до бъдещето, трябва да упоменем Европейската програма за култура, на която бе поставено начало през май 2011. Целта е насърчаване на мобилността в културния и творческия сектор. За целта по програмата е предвидена специална рамка за мобилността в културната сфера. Освен това се предвижда и пилотен проект за мобилност. Друг важен момент е предложението на комисията за новата програма Творческа Европа. Ще се спра накратко върху нея по-нататък. Едновременно с това, за съжаление, мобилността все още е възпрепятствана от редица фактори, свързани с регламентирането, и социално-економическия контекст в Европа. Нормативната уредба за социалното осигуряване и данъчното облагане, например, не е хармонизирана на ниво държави членки. Освен това, не се взимат предвид и специфичните особености на работата на творците и културните дейци. Така, например, все още няма ясно определение на дейността на творците в европейското законодателство. А като се има предвид динамиката на творческата дейност, нерядко се случва, че един творец може да е с различно законово положение може да има няколко различни законови положения едновременно, което намалява нивото му на социална закрила, когато е мобилен. Освен това, в Европа в момента се надига национализмът, предстои Брексит, което може да възпрепятства мобилността, тъй като ще се съкрати финансирането на организациите в културната сфера ще се вмени и допълнителна тежест на творците и културните дейци след Брексит, например. И сега колегата ми ще ви представи местното и регионално равнище. Трябва на европейско ниво да се подходи по-творчески, тъй като има редица програми на местно, регионално и национално равнище, но те все още са разпокъсани. Като цяло тези програми са по-концентрирани в Западна и Северна Европа, т.е. има дисбаланс между отделните региони. Този дисбаланс трябва да бъде преодолян, за да се насърчи мобилността в културната сфера. Програмите, подпомагащи мобилността, освен това, зависят от националното финансиране, т.е. зависими са от политически фактори. Освен това, има повече програми, подпомагащи мобилността на творците, а не на предприемачите в културния и творческия сектор. Що се отнася до подкрепата на европейско равнище, има възможности за мобилност, но тези мерки са разпръснати, не са обвързани в една обща стратегия за мобилност в културния и творческия сектор. По-голямата част от финансирането е, се предоставя по програмата Творческа Европа. Има обаче възможности, например, по Косме и други програми. Те обаче не са известни сред предприемачите в творческия и културния сектор, тъй като тези програми са за други области на политика, като малки и средни предприятия или иновации. По Еразъм, например, има възможности за мобилност, но те са предназначени най-вече за младежи и млади предприемачи под 30 годишна възраст. Има и други инициативи, като източното партньорство и платформата за културна дипломация, но и те не са подчинени на една ясна стратегия и не се надгражда в дългосрочен план над резултатите по тях. А що се отнася до мобилността по новата програма Творческа Европа, в предложението си комисията признава, че трябва да се работи по-активно за насърчаването на презграничното движение на културни дълци и твор... дейци и творци. Това ще е всъщност в центъра на новата програма Творческа Европа. Но не знаем все още как точно ще се подпомага мобилността. Дали по линията на една специална мярка или чрез различни действия, както е по настоящата програма. Какъвто и да е моделът, според нас трябва да има специална рамка за мобилност на ниво Европейски съюз. Това ще е една отделна, самостоятелна мярка, по която ще се работи за различни цели на ниво европейска политика, като насърчаване на културното и езиковото многообразие, на социалното новаторство и други. Сега колегата ми ще представи накратко препоръките. В доклада си излизаме с два набора от препоръки – за европейски политики, посветени на мобилността в културния и творческия сектор. Първо препоръчваме една специална схема, която да допълва вече действащите такива на местно, регионално и национално равнище и от която да проистича истинска добавена стойност, т.е. да се подпомага развитието на сектора не само в европейски, но и в международен мащаб. Предлагаме също така да се работи за иновации и предприемачество, да се подсилят схемите на местно и национално равнище, да се насърчи създаването на международни мрежи. На второ място препоръчваме по-добра координация на европейско равнище и съгласуване с заинтересованите страни, например по линията на структурен диалог – освен това, трябва да се премахнат и регулаторните пречки пред работата на съсловните организации. Например, пречки по линия на нормативната уредба за визите. В доклада препоръчваме на Европейския съюз да работи за мобилност в културния и творческия сектор, не само защото на него се падат 7,5% от работната сила в Европейския съюз, но и за да се създаде едно общо културно пространство, в което да отстояваме културното си многообразие, особено като се има предвид случилото се напоследък. Студия Studie sehr kompakt, aber auch sehr klar. Dafür ganz, ganz herzlichen Dank und wir würden jetzt beginnen mit... Сърдечно благодаря за презентацията. Сега продължаваме с нашите докладчици за културния дневен ред и културната е, програма Креативна Европа. Започваме с Силвия Коста. Моля, вместете се в 3 минути. Благодаря за това много важно проучване. Виждам много неща, които споделям. Направихте една много интересна панорама на един контекст, който е доста фрагментарен. И има много аспекти, които не са ясно разпознаваеми от а, творците мисля, че ние трябва да разграничим два подхода. Единият е политика, не е програма, но в, в рамка на творческа Европа, благодарение на искането, което направихме ние и аз лично като докладчик за изпълнението на програмата, поискахме да има програма за мобилност в е, творческа Европа, но това е недостатъчно. Е, знаем какъв е бюджета, знаем какви са намеренията на комисията и има нужда от бюджетен ред, който да е за култура, да не е хоризонтален за, за цялата област става дума само за култура. Това е, е така структурирано. Радваме се, че за пръв път се обсъжда този въпрос в рамките на Творческа Европа. Искам да напомня във връзка с това, което предложихте вие. Вторият въпрос е, ако искаме истинска програма, която да обхваща и европейските страни, и неевропейските страни. Тук искам да напомня, че ние се обърнахме към комисията и имаше едно наше искане да се разработи програма за мобилност в рамките на международната политика. Нямам, няма съмнение, че има нужда следваща стъпка. И мисля, че е хубаво да работим една интегрирана програма Европа свят. Само един въпрос. Казвате, че вие се питате дали в творческа Европа всяка дейност предвижда елемент на мобилност. Знаете, че че е интересно това да се включи за цялата програма да стане хоризонтално. Освен това, как, въз, как виждате идеята да се, да се допълни с националните схеми и по, накрая? а, приключихме но статута на творците е нещо много важно и въпросите на периода, който може да, да се остане в Европа за турне. Сега експертите ще отговорят. Ще започна с допълняемостта с местните схеми. Начинът по който ние смятаме, че тези схеми трябва да бъдат приложени на местно равнище е те да бъдат въвлечени в управлението като консултативна роля и да има видимост. За тази цел ние препоръчваме и система с етикетиране. Система, която да показва степента на завършеност и съвършенство на инициативата. Има някои системи, които вече пред, се прилагат в някои държави членки. Има и системи в трети страни, има асоциации между тези системи. Те работят в тясна връзка с правителствата, за да подобрят информацията, която се представя на креативните личности за мобилност. Освен това има асоциирани градове. Това е нашата идея все повече градове да се асоциират в рамките на тази система. Ние не искаме да преоткриваме колелото, а по-скоро да надградим на досегашния опит на културните организации. по отношение за, на бъдещето на програмата Креативна Европа. Ние смятаме, че мобилността ще бъде подкрепена чрез различни инициативи, като сътрудничество, различни проекти, платформи и мрежи. Смятаме, че могат да, може да има целенасочени действия, подплатени с съответни бюджетни средства така че бъдещата програма да се осъществи е, в унисон с предложението на, на комисията. Може да има рамкови контакт, е, е, договори, които да се управляват от определени агенции. Това е нашата идея, как виждаме стратегически една нова целенасочена мобилност и съответната програма, която да я подплатява. Благодаря. Сега искам господин Руревски. Имате думата. Трябва да призная, че не съм доволен от това, което чух. След като се има предвид как живеят културните институции и европейските творци. Има, виждам проблема разделен в три области. Най-напред данъците. Данъците са огромен проблем за нас. Европейските творци от различни държави биват е, заплащани по различен начин. Ето, например, един оркестър. Оркестър, който се състои от европейски музиканти. Те работят през юли и през август. Една група ще спечели прави, другите обаче ще загубят пари, защото някои от музикантите ще бъдат определени като музиканти в Естония и в Латвия, например. Те ще могат да отчетат своите сметки за хотела и ще ги приспаднат от данъците. Други обаче няма да могат да сторят това. Освен това имаме и други проблеми с прякото данъчно облагане. ДДС, например, правилата по ДДС са толкова различни, че може да е възможно да се приспадне ДДС в някои държави, в други не е възможно. На трето място творците понякога са третирани като такива, а друг, друг път като, като бизнеси, като бизнесмени – Имаме законодателство за бизнес дейности, които включват е, творци, но в други страни имаме специално законодателство, което се съсредоточава само върху творческите дейности, които е, дейности биват изключени от бизнес дейностите и съответното облагане. Така че нещата са много различни и това опира до свободното движение. Много е ограничено свободното движение на творците. Добре, имаме Еразъм Плюс за хора под 30 години. Това е великолепно и аз много се радвам, че можахме да увеличим двойно бюджета за следващия отчетен период, но всички останали творци, които са извън университетската система, те говорят за огромни проблеми с законодателството, с данъчното облагане, с деклариране на техните дейности извън своите страни на происход. И то не е само това. Има много различни на много големи различия за това в различните страни как се преизпадат разходите за хотел, за пътуване и така нататък. А ние трябва да вземем едно много сериозно решение. Къде, как може да решим този проблем? И кой може да го реши? Дали Комисията по култура или някоя друга европей... Е, е, парламентарна комисия или пък Европейската комисия трябва да реши проблема. Защото мобилността на, на творците е огромен проблем, който не бива да се подценява. Аз не можах да се спра на всички проблеми, но те са много. Отговор. Благодаря за вашите коментари. Това е точно което ние се опитахме да подчертаем в нашия доклад. Много фрагментирани са системите, цялата картина за облагане с данъци е много фрагментирана. Ние не можахме да навлезем в подробности, но, съм, но мога да ви да потвърдя, че всичко, което засегнахте, бе осветлено в нашия доклад. По принцип, Европейския съюз няма компетенции в областта на данъчното облагане. Това, което ние може да направим, е да помолим държавите членки да си сътрудничат, като целта на това упражнение е да хармонизират начина на облагане на творците, начина на социално организи... осигуряване на творците, е, нещата с командированите работници върви, върви, е, вървят в същата посока, но за съжаление много неща не са направени все още. Така че предстои дискусия както с държавите членки, така в комисията, така и в парламента. Благодаря, госпожа Трюпел. Благодаря. Това, което каза колегата Ескинал, е точно това, което върху което трябва да се насочим схемите за мобилност и по-добра координация. Естествено, няма нужда да се преоткрива колелото, но, но това, което е необходимо, е по-добра комуникация и координация. Хората трябва да знаят какво се случва между различните нива. Вие казахте градовете, общините, държавно, правителственото ниво, нивото на националните държави и европейското ниво. Всички тези нива трябва да се координират по-добре. Трябва да кажем ясно, че имаме цел, целеполагане, имаме ангажименти. Интересно е това, което казва комисията, че ни липсва общ подход, защото всеки говори за общи подходи, но в но вие казахте, когато е, хората напуснат университетите, е, творците се губят. Важно е да знаем, да се организираме по-добре, за да имаме по-добри резултати. И всичко е написано, всичко е записано в нашите програми, но то не работи в ежедневието. Затова трябва да побързаме, защото а, това е много важно за успеха на изборите, защото когато говорим с творци, те се оплакват, че всичко е много сложно, неразбираемо. Ние трябва да упростим, да улесним творците – и да кажем на комисията какво може да предложим на творците и какво искаме всъщност да постигнем. Благодаря ви. Кой иска от вас да вземе отношение? Може би просто да допълня. Съвсем съм съгласна с вас. Пилотният проект, който бе е, започнат от комисията, има точно тези цели, по-добра комуникация и координация. Друго нещо, което е, е осветлено в нашето проучване, е повече бюджетни средства за мобилност – защото когато погледнем е, всеки е, творец, колко разходи прави, те, те наистина не са много. Така че управление, комуникация, координация, това са ключовите думи тук. Благодаря, Кристина Либерт. Благодаря. Най-напред благодаря за презентацията и имам два въпроса. Най-напред – Анализирали ли сте причините за е, тези разлики в мобилността? Защо има такива големи различия между, между отделните страни? В Италия дейностите са 4 пъти по-малко, отколкото тези в Полша, а пък в други страни изобщо няма творческа мобилност. Може ли да обясните причините за това? Може би, може би да увеличим възрастовата граница в Еразъм Плюс до 35. Може ли да има полезно взаимодействие между различните програми, синергии? Благодаря. Кой иска да отговори? Ще започна с първия въпрос – Трябваше да работим в много кратки срокове и не можахме да навлезе много в обяснение на причините за разликите между държавите членки. Но причините са в крайна сметка опират до финансовите средства, до тяхното разпределение, до географското разположение на дадена страна. Наистина, нашето проучване се съсредоточи по-скоро върху глобалната картина, а не толкова върху анализа на причините. Има организации, които са много активни, например организацията On the Move. Те предлагат във всяка държава членка е, е, насоки за това, кои фондове в тази страна подкрепят мобилността. Това допълва глобалната картина, но за момента ние наистина се съсредоточихме върху общата представа. Що се отнася до Еразъм Плюс, трябва да има взаимно полезно взаимодействие, естествено. Може да се увеличи възрастовата граница или броя на участниците, така е. Но трябва да, бъде, да видим как нещата ще се развият в бъдеще, каква ще бъде бъдещата рамка, за да може да направим <clears throat> евентуална оценка за бъдещото развитие, за перспективите. Освен това, уменията, те са важни. Важно е да Еразъм да предлага възможности за развитие на млади хора, защото е, определени умения се наслагват, освояват с времето <clears throat> и последващите програми могат да надградят на тези умения, които са събрани в рамките на Erasm+. Плюс. И това е все въпрос на бъдещата рамка. Това е моето становище. Допълнителен коментар по първия въпрос. Ние трябва да видим каква е дейността на националните културни институти. Например, Гьоте института, Институт Франсе или еквивалентите в Италия, Испания и Обединеното кралство са много големи организации, които подкрепят мобилността, така че разликата между страните е, се дължи и на разликата между тези институти. Джули Уорд. Благодаря много важно проучване и там, там се потвърждава онва, което от дълги години знаем. Аз съм работил в културния сектор. Много е трудно за хората. И ако си творец, който иска да представи творбите си извън Европа, трябва да положи огромни усилия и тук имаме представител на британска организация Клементини Кристофоро, тъй като успява да обедини младежи от европейски страни и страни от съседните региони. Има творческият, творческите индустрии са най-устойчивите. По време на финансовата криза този сектор не западна, се разрасна. Комисията трябва да разбере това. Това комисията трябва да разбере, че това не е сектор, който е периферен. А, той е особено важен за обществото. Това е сектор, който има значение за доброто на Европа за единството на хората и обща им принадлежност, така че не може да остане в, а, а, затворено в определени граници. А, и не бива да остане само в рамките на нашата комисия. Ако не успеем тук, ще възникне проблем за економическия растеж и просперитет на цяла Европа ще, цената ще бъде висока и за сплутеността на обществото ни, защото творците успяват да обединят хората. Те работят с бежанци и изключените общности. Много е важно тези проблеми да се решат много ми харесва идеята на Кристина за разширяване на програмата Еразъм. Плюс въпросът ми е за фестивалите. Те се натъкват на особен проблем, защото те, те са много публична проява на мобилността ще се засилват проблемите с фестивалите, особено в Обединеното кралство, това ще повлияе и на творците извън страната след Брексит. Накратко. Да, съвсем накратко въпросът за фестивали. Европейското сдружение на фестивалите работи по темата за мобилността и както казахме и както е казано в проучването, Брексит предизвиква тревога в творческия сектор и е и е свързан с съмнение дали ще има възможност да се приемат изпълнители. Културният сектор е хоризонтален сектор. Както казах в проучването, тези възможности са скрити от културните професионалисти. Те не знаят, че те съществуват, те не са включени в работните им програми. И също така, публичните консултации за бъдещето на тези програми не винаги включват творческия сектор, което е жалко, защото културният и творческият сектор, особено на мобилността, биха могли да подпомогнат постигането на по-широките цели и би трябвало да бъдат включени в публични консултации. И много беше полезно това, което казахте. Благодаря ви. Аз лично трябва да призная, че според мен повишаването на възрастовата граница по програмата Еразъм Плюс не е много добра идея. Настояваме за повече финансиране по програмата и за това трябва да сме внимателни. Трябва да са по-концентрирани дейностите по нея. В противен случай няма да достигнем до нези, до които искаме да достигнем. Мисля, че трябва да търсим други възможности, за да дадем на творците повече възможности за обмен. Е, Времето ни приключи. Бих искала да дам думата и на Барбара Геслер от комисията, ако желая. Доминик Билт, но съвсем за накратко. Ще бъда кратък. Благодаря. Вашия доклад е много интересен, тъй като се занимава с економическия климат. Говорите за това, че популизма, евроскептицизма и имат влияние върху свободата на изразяване и мобилността на културните творци. Два коментара. Първо, ако има нещо, което подхранва популизма, е забравянето на хората. Мисли се за политика, без се мисли за хората. Ето защо е, първата ми грижа са хората. Национализмът също съществува, докато съществуват нациите. Вашия доклад би искал те да изчезнат, защото изразявате съжаление за границите, които трябвало да се прекосяват. Един съвет. Ако искате да правите политиката, мисля, че ще бъде добре да попрочетете малко. Вие пишете, че за вас това ще има ефект, отражение. Аз смятам, аз смятам, че би било добре да излизате повече. Е, е, Вие критикувате една унгарската академия за това, че е лоялна към страната си и е, за това, че увеличава бюджета. Може би смятате, че унгарското правителство не би трябвало да финансира културата и запазва културното наследството. Моят съвет към вас е да не правите доклади. Обърнете се към господин Сорос. Той ще бъде готов да финансира една култура, която няма връзка с света. Накратко, нашият доклад защитава културното многообразие на Европа, иска да защити културното многообразие. И ние призоваваме за обмен между различните идентичности, за да имаме едно отворено общество и една по-сплутена Европа. Благодаря ви и нека поясня и творците са европейски граждани. Барбара Геслер, моля да бъдете колкото се може по-кратка. Знам, че е трудно. Благодаря ви, че въпреки това ми дадохте думата. Благодаря първо на Европейския парламент за това, че е поръчал това интересно проучване. То бе извършено изключително своевременно и е много важно във връзка с работата ни по структурирането на новата програма Творческа Европа. Действително, според нас, мобилността трябва да се вземе предвид във всички области на действия по програмата Творческа Европа. Важен елемент е трансграничната дейност на творците и на културните дейци. Добавената европейска стойност проистича именно от мобилността, както много ясно се констатира в проучването, а и според нас има определено потребност да се работи за повече мобилност сред творческите дейци по всички възможни линии. Мобилността е част от всички наши дейности по програмата Творческа Европа. Тя е предвидена и като отделна хоризонтална дейност. През идните една до две седмици – ще приключим работата по тръжната процедура. Много добри кандидатури постъпиха. Това е една първа стъпка. Първата стъпка, която ще направим и благодарение на парламента, ще бъде проучване на осъществимостта, в което ще анализираме всички действащи механизми. Разполагаме също така и с платформа, на която трябва да се отдаде особено голямо значение. Трябва да се подсилят координацията и комуникацията. Всички днес се изказахте много ясно в полза на такава мярка. Освен това, ще има и експериментален етап, по време на който искаме да видим как функционира един такъв механизъм на практика към коя целева група би следвало да бъде насочен към края на идната година. Така ще можем да имаме по-ясна представа какви да са конкретните действия по програмата Творческа Европа. В момента работим с държавите членки по графика. По графика е предвидено да се работи и за справяне с законовите пречки пред мобилността. Този процес протича паралелно с процеса на финансиране на мобилността. Благодаря. Със сигурност ще имаме и други възможности да говорим по тази тема. Благодаря на Барбара Геслер, благодаря сърдечно и на вас, че участвахте в днешното ни заседание и ни представихте проучването си. Мисля, че то ще е важно за бъдещата ни работа, както по програмата Творческа Европа, така и по следващата програма в областта на културата. Благодаря ви още веднъж. Всичко най-хубаво ви желая. So, bevor wir zum nächsten Tagesordnungspunkt kommen, преди да преминем към следващата точка от дневния ред, нека приветствам с добре дошли 16 студенти от университета в Ферара. Те са тук по покана на Силвия Коста. Добре дошли в Европейския парламент. Много се радвам, че сте тук. Да се надяваме, че ще ви бъде интересно. Преминаваме към последната точка от дневния ред за днес сутринта. Особено се радвам да ви представя лауреатите на първа, втора и трета награда в тази годишната надпревара за младежката награда Карл Велики. Вече сме установили една добра такава традиция всяка година. Каним тук в Комисията по култура лауреатите на първа, втора и трета награда, за да ни представят проектите си. и да споделят с нас ентусиазма, с който възприемат Европа и европейския проект. Поне с такова впечатление останахме през изминалите години. Приветствам с добре дошли лауреатите на първа, втора и трета награда за тази година. Те са от Полша, Италия и Малта. Сред нас е Томаш Томалик, който ще ни представи проекта Workation от Полша. Сам ще ни представи по-нататък проекта. Втората награда е присъдена на проекта Ювенилия от Италия. Той ще ни бъде представен от Мирко Гранято. Третата награда е присъдена на проекта Never Arrive 2 от Малта. Той ще ни бъде представен от Фара Абдулай Абди. Сега и тримата ще ни представите проектите си. Не зная кой от вас иска да започне. Имате 7 минути, след което ще имаме малко време за дискусия. Кой иска да започне? Искате ли да започнете? Имате думата, за да ни представите проекта Never Arrive To от Малта. Имате думата за 7 минути. Uh, uh, Казвам се Фара, от Сомалия съм, живея в Берлин, затова и сега говоря на немски, уча немски в момента, започвам. Моят проект се нарича Never Arrive 2. Това е продължение на предишната ми автобиография. Аз започнах да пиша през 2013 година. Тя беше представена през 2016 като трансгендерен беженец, който напусна своята страна по съображение за сигурност. Дойдох в Европа, за да живея тук – Предприех трудно пътуване през Сахара, преминах пустинята, Средиземно море, пристигнах през 2012 година с кораб в Малта, преминах през процес на получаване на обежище, опит за интеграция, предизвикателства. Миграцията е сериозна тема в Европа и по света. Исках да напиша книга, която да разказва положителе, в положителна светлина миграцията, е, да, да не се а не за хора, които идват за да унищожат Европа и цивилизацията. Исках да представя амбицията, модата, блясъка. Хора, които искат да водят нормален живот, да реализират амбициите си. Книгата Never Arrive One постигна успех. Аз пътувах в 24 страни в света. Първата, встъпителната дума е написана от комисаря на търговията, когато бе, аз се запознах с нея, когато беше комисар по вътрешни работи. Аз раз, го се срещнах с много беженци, и ги насърчавам да изживеят своята мечта Независимо от трудните, те ще успеят. Never Arrive е проекта, който да насърчи и бежанците, и нашите домакини в различни страни да водят една открита и честна дискусия за миграцията, за, общ... за общностите, за предизвикателствата и страховете, които изпитваме едни от други и разбрах, че когато се изгради тази, комуникацион, тази комуникация, а, бариерите падат, хората започват да общуват като хора, не да гледат на нас като на хора, които идват с лодки, нашественици. Сещаш се с някой, който представя себе си и представя своите мечти. Познавам много бежанци от Малта. Сега живея в Берлин от година и половина. Познавам бежанци, които започва, които стават инженери, лекари. От друга страна има бежанци, които трудно се интегрират поради обективни причини и попадат в спиралата на престъпността, но медиите представят само това. Изнасилвачите не представят гримьора. Моя приятел, който е в, работи в Лондон Fashion Week, не говорят за писателите проекта Never Райф е за стремежите, любовта, идентичността е, и за коража да можеш да кажеш това място не е за мен. И затова се нарича Never Arrive. Затова майка ми казва, това казваше и майка ми на брат ми аз майка ми казва, никога не дей да пристигаш. Никога не разрешавай никой да ти каже къде да бъдеш. И ако Малта не е страна за мен, а нямам право да се движа като беженец, ми ще се движа и ще покажа, че не мога да бъдат ограничавана в Кодия. Сега съм в Берлин и съм много щастлива. И затова е проекта и това е това казвам на бежанците, никой не допуска и някой да те ограничава. Някой да открадне нещо от теб. Ти можеш да откраднеш дрехите ми и бе и бижута. Това казвам на бежанците в момента, в който дадеш на хората да откраднат мечтата си, ти умираш. Защото мечтите са това, което ти дава, ти помага да си върнеш дрехите, бижутата, всички материални неща. Ето за това е проекта Never Arrive. А, комуникация с двете страни и искам тази книга да бъде преведена на немски, тъй като Германия е новата ми страна. И сега насърчаваме бежанците никога да не пристигат. Никога не пристигай от гледна точка на амбициите. Когато намериш своя дом, там където се чувстваш добре, това е. А, мястото, откъдето ще тръгнеш за, към реализация на мечтите си. Ето за това е проекта Never Arrive. Благодаря за това, че ми дадахме тази възможност. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Председателката, благодаря ви за това много впечатляващо представяне. Ще го обсъдим след като изслушаме представенията и на другите два проекта. Втората награда е присъдена на проекта Джовенилия от Италия. Ще ни го представи Мирко Гранято. Добре дошъл. Е, Добър ден на всички. Благодаря за тази чудесна възможност. А, преди да говоря за ювенилия, искам да ви представя едно видео и ще започна с думите на един италиански философ, който казва следното за младите. Ако човека е същество, което изгражда а, смисъла в а, не, това, което не трудности, които изпитва са психологически. Страданието е последица от трудности в обществото. Те са. Младите са първите жертви. Сега, ако можем да видим видеото, то е една минута То е свързано и с годината на културното историческо наследство. А, видеото е с музика. но всъщност думите са онова, което има значение. So, <laughs> yeah. Può sembrare che i може би смятате, че е и разполага с много пари. Не, това е видео е дел на приятел. Аз много обичам класическата музика и ювенилия иска да разруши представата, че операта и класическата музика е за малцина. Но това не е така. Когато Кармен пее своята а, ария, всички я оценяваме. Музиката е всеобщ език, който докосва сърцете. В Ю... Ювенилия сме група младежи, които като доброволци обединяват младежи от цяла Европа, за да оценят театъра. Като младеж е, ходех на театър и се чувствах самотен, защото никой не идваше с мен. И е, класическо установих, че музик, класическата музика има магическа сила и исках да я споделя. И то с е, връзници от цяла Европа. Ние говорим за млади европейци, които са приятели на операта. Ювенилия иска да отвори вратите на театъра в двоен смисъл. В смисъл, че може да си част от асоциация, сдружение. И, но Ювенили иска да обърне внимание, че изживяването на театъра е възможно не самостоятелно, а само с други. В рамките на 90 минути, колкото трае един матч, на, на матч, например, хората викат, крещят, а в, по време на опера някой, дум, музиката докосва сърцето ни. И ние смятаме, че това трябва да се споделя. Театърът, за съжаление, е място, в което класите са разделени в зависимост от това къде са местата. Ние имаме групи групи в различни части на театъра. Искаме да направим всичко това с максимално нисък бюджет. Ние сме младежи, които разговарят с художествени директори, с директори на театъра и ги молим да отворят театъра при една по-ниска цена. По този начин младежите могат да пътуват в Европа. Те дойдоха в Милано, в Ласкала, вълшебно място, но също така да, да успеем да разкрием света в един град. Театъра и операта се използват като средство за отварянето на един свят, който се, често се смята за недостъпен. И често се случва а, младежи да идват а, и да се чувстват а, странно, защото не познават а, никого. Но Музиката в крайна сметка ги изпълва с емоции. След няколко дни всички стават приятели. Какво, какъв е ефектът една публика? Няма значение дали ходим в Барселона, Берлин или Милано. Но много с този проект намираш приятели, с които да ходиш заедно на театър и не се чувстваш вече сам. Бяхме в френски театъри, в различни опери и създава се дух на единство. понякога се слушаме опера на Моцарт на италиански, на Вагнер на немски Както виждате, това обединява Европа от север до Театро Масимо в Палермо. Там се казва, че изкуството подновява хората и разкрива живота. Ние Ювенилия предлага опера и музикален спектакъл като балет, като нещо, което ни засяга и ни казва нещо и последното. Театъра с вълшебно място. Това е място, в, в което работят творци, музиканти, дърводелци, гардеробиери, звукорежисьори и там се събират на едно място различни светове. Ние често отиваме зад сцената, за да открием, че, за да открием тъкмо а, това. Обединените усилия на различни хора, които усилия, обединени в крайна сметка, а, водят а, до аплодисментите на публиката. Благодаря ви и за, че ни представихте този прекрасен проект. И сега ще дадем думата на спечелилия първа награда тази година. Това е проекта Workation от Полша. Ще ни го представи Томаш Томалик. Добър ден! Казвам се Томаш Томалик и съм от Полша. В момента посещавам гимназия във Вроцлав. За мен е удоволствие да ви представя този проект тук в Европейския парламент. За първи път съм в Европейския парламент. В началото на 2018 та представих проекта Workation. Кандидатствах с него за младежката награда Карл Велики. Проектът вече бе спечелил награда на национално равнище и ето, че сега ни бе присъдена и европейска награда. Нека накратко ви обясня в какво се състои нашият проект. Всяка година кани младежи от Франция, Германия, Украина, Полша и Италия. Каним ги на среща в Гърлиц и Сгожелец там младежите имат възможност да работят, да се забавляват, да говорят помежду си на различни езици. Работата е тежка. Човек си цапа ръцете, но може и да се забавлява, особено когато се запознава с други хора. Тук виждате място, където е имало германски концентрационен лагер през Втората световна война. Историята може да обедини отделните нации. Всяка година приемаме по две групи. През 2017 сред нас имаше археолози и творци. Археолозите правиха разкопки и намериха монети, а втората група изработваше маски от метал под ръководството на майстор. През 2016 археолозите намериха различни предмети за всекидневна употреба, а творците направиха инсталации от клони и тухли. Говорихме за паметта, говорихме за това дали има нещо, което можем да наречем европейска памет. Срещите между италианци, германци, украинци, французи и поляци доведоха до заключението, че трябва заедно да си извлечем поуки за общото си бъдеще. В края на проекта бяха организирани и рецитали на поезия на които поканихме за участие и живеещите в Гърлиц и Сгожелец. Workation to także czas wolny. Po pracy mamy chwilę na wymianę. Винаги, освен това, провеждаме и концерти. Workation е възможност за младежите да се забавляват, да разговарят помежду си, да готвят и да се разхождат заедно. Организираме заедно свободното си време, играем на различни игри, правим излети в околността, посещаваме местните забележителности. В рамките на този проект целта е историята да оживее – Имах доста малко време, направих в рамките на това малко време най-доброто, за да ви обясня в какво се състои проектът ни. Не ви разказах всичко, разказах ви онова, което е най-важно за мен. Благодаря ви, че ме поканихте тук в Европейския парламент, за да ви представя проекта си. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank auch für diese Präsentation. Председателката, благодаря ви и за представенето и на този наистина много впечатляващ и според мен изключително важен проект защото онези, които не познават миналото си, не могат да работят за бъдещето си. Много е важно да напомняме на младото поколение сега през какъв ужасяващ период е минала Европа преди не толкова дълго време. Не бива да забравяме, че не, не бива никога повече да се стига до нещо такова. И трите проекта, всеки по-своему, според мен доказват колко творчески може да са настроени младите хора в Европа, с какъв ентусиазъм могат да работят за това тази Европа стъпка по стъпка да се превръща в едно по-добро място за живеене и да обединява хората показват колко ентусиазирано можете да работите за разбирателство между отделните култури и за това, онова, което ни свързва да се поставя над онова, което ни разделя, да се изграждат мостове, а не стени. Благодаря ви. Продължавайте в същия дух. Сега имаме малко време за дискусия. Първо ще дам думата на Сабине Верхаен от групата на НП. Сабине, благодаря, благодаря ви, че участвате в днешното ни заседание и че ни представихте работата си. Вече имах честа да участвам в церемонията по връчването на младежката награда Карл Велики в родния ми град Ахен. Всички проекти, спечелили награди на национално ниво, които бяха представени, бяха изключително добри и заслужаваха, според мен, наградата. Радвам се, че не съм била членка на журито, защото щеше да ми е много трудно да избера проект. Проектите са показателни за ангажираността на европейската младеж. Трите представени днес проекта показват колко различни възможности има за това младите хора да осъзнаят какво е Европа и да работят за европейските ценности. Особено силно ме впечатли проектът за младите почитатели на оперното изкуство, защото тук се обвързва работа с културното наследство с работа за неговата достъпност. И в миналото културното наследство ни е свързало. В миналото, ако не бяха поръчвали кралете създаването на отделни опери, днес просто нямаше да съществуват тези творби. В миналото отделните държави са се свързвали чрез музиката Постигали са се много силни такива връзки. Според мен може да се използва такава дейност за борба срещу заражващия се национализъм. А по проекта Workation е много важно, че се работи по определен исторически период, че младите хора имат възможност да се доближат до него, да осъзнаят какво ни е разделяло през Втората световна война и какво ни обединява сега онова, което ни разделя по, така, по тези проекти се превръща в нещо, което ни обединява. И според мен това е изключително важно за младите хора. Много е важно за тях, за да разберат те в какво се състои Европа а мигрантите, които идват при нас, още веднъж пък ни карат да осъзнаем в какво се състоят Европа и нашите ценности. И ние като европейски политици можем да си извлечем изключително важни полуки от такива проекти. Още веднъж ви благодаря. Надявам се, че проектите ви ще продължат да съществуват и че ще вдъхновят и други млади хора за създаването на подобни проекти. И с радост очаквам връчването на тази награда и едната година госпожа Коста. Благодаря. Три примера за нещо, което ме порази. Всички вие имате желание да преодолеете предразсъдъци и да премахвате границите. Класик, класическата музика, например. Няколко коментара. Първо, Вашият опит като писателка на чудесната книга. Аз познавам млади бежанци, които са писали книги. Те това е един от най-добрите начини за културно посредничество. Най-добрият начин за премахване на предразсъдъците е да опознаеш е, един човек. Ето защо смятам, че трябва този, тази книга да, се, е, да бъде разпространена. Ви свързани ли лихте се с, с е, издателства? Второ, за културното наследство, за което обединява хората. Мисля, че вашият опит е много важен. Един артист не може да не, да, не може да не се роди европеец, тъй като музиката винаги е била а, европейска. Аз смятам, че аз, как смятате, че този опит, който сте натрупали, може е, да се сподели на европейско ниво? Как да направим така, че онова, което вие сте постигнали, да се развие? Хелга Трюпел. Благодаря. Всичките ваши презентации много ми харесаха. Хареса ми това, че сте вдъхновени. Ето, например, Фара каза, не искам хората да крадят моите мечти. Това е което аз целя и след 30 години политическа работа и понякога аз Имам успех. Разбирам, че харесвате Берлин. Берлин е наистина чудесен град. Той е много разнообразен. Има много мигранти, бежанци, интелектуалци, писатели, музиканти. Всички живеят между Африка и е, САЩ, между Европа и Африка. Един от моите приятели Фетман каза, че напуска Нью Йорк, за да живее в Берлин, защото Берлин ни харесва повече от Нью Йорк. Сега за проекта за операта. Чудесно е, че се обръщате към младите хора и ги карате да разберат колко емоционална е операта. Аз Зная, че много хора, които се занимават с опера, се оплакват, че не могат да стигнат до младеща. Аз, ако може, ще направя, ще поставя линк към вашия проект на своята страница. За третия проект – Може би не става дума за една европейска памет, а за комбинация от много памети. Така че тук имаме сбор от памети. Но всичко това ни принадлежи. И ако искаме да си извадим полка от историята, трябва да вземем предвид различните перспективи – Нека наистина се получим от това, което, от грешките, които са направили европейските страни в предишните десетилетия. Чудесен проект, продължете. Джули Борт. Благодаря ви за това, че дойдохте. Благодаря ви за това, че говорихте пред нас. Ето всичко, което чухме, ни дава надежда, защото младите хора ще са отговора на бъдещето. Много е важно да, да че сте тук и е е чудесно, че имаме толкова разнообразни проекти. Вие представяте различни аспекти на младежки активизъм и това е важно. Важно е да се покаже богатото разнообразие по начина по който младите хора могат да се занимават с различни идеи, да достигат до други млади хора. Аз отговорях за доклад за междукултурния диалог и разнообразието и различните ценности – това е в унисон на Парижката декларация. Е изготвена след атентата върху ежедневника Хепто. Много е важно да говорим едни с други през границите, да се... Много е важно хората да се срещат и да участват точно в проекти, които представихте, такива каквито представихте днес. Фара, благодаря ви за това, което казахте. Аз работя и по въпроси за ЛГБТИ. Хората работя по такива проекти, работя за, за ЛГБТИ млади хора и зная колко много дискриминация заплашва тези хора. И мисля, че вие правите великолепна работа, като представяте много горда млада жена, която иска да се наложи. Вие идвате от толкова трудна ситуация, вие сте оцелели и сега може да бъдете лидер, да използвате креативните изкуства като посланник, като метод за вашето послание. Аз работя с две групи от млади хора в е, ЛГБТ общността. Аз ще разкажа за тях, за вашия проект. Благодаря ви. Ще ви дам думата още веднъж, защото за ня... към някой от вас имаше въпроси. Може би искате да отговорите. Давам ви думата. Ария. Благодаря. Искам да започна с въпроса на госпожа Коста. Аз работя с някои издатели. Първата ми книга не беше. А, имаше малко издания, около 2000, но аз се пътувам и работя с училища, Бях в Норвегия, в Финландия. Това са 10 годишни ученици. Те не са толкова злобни като големите хора, като възрастните хора. Те са много любопитни. И това отново показва колко е важна човешката комуникация и че вероятно се разваляме като пораснем. Аз Аксел беше първата дума, която чух на немски. И даже наричам приятеля си момчето Аксо. Аксо означава така ли, разбирам. Когато ми кажете нещо и аз разбирам, аз казвам, а, така ли, а, значи. Аз... Мен ме интервюраха веднъж и човека, който ме интервюраше, казваше непрекъснато, а така ли, а така ли, така научих тази дума. И така, Берлин наистина е мултикултурален град за мен. Е, темата ЛГБТ е много важна. Аз съм транс жена. Това е много важно за мен. Аз съм горда транс жена. В транс общността има термина пасинг. Това означава е, да си в обществото и да бъдеш възприем и да си възприеман като пола, който искаш да е твоя пол. Е, зная за хора, които са подложени на огромна дискриминация и Берлин е единствения град в, град в Европа, който има беженски център, изключително за ЛГБТ и хора. В повечето беженци, беженски центрове ЛГБТ и хората с другите беженци и, са подложени на допълнителна дискриминация. За да отговоря на за да отговоря на някои от въпросите. Благодаря за вашия интерес, който е чест за нас. Опера Европа, да, ние опитваме. В смисъл поискахме Организирахме срещи, но не е лесно, защото много са ангажиментите и може би младите не са сред приоритетите. Ние не сме източник на милиони евро. Много е важно е, нещо, което не се разбира. Ние правим маркетинг, е, който с големите оперни театри не успяват да направят. Всъщност е, отношението влияе върху съдържанието когато успяваме да убедим младите да дойдат, аз съм председател на Сдружение във Верона, ми казват, често ми казват, е, аз не, не, не знам, не разбирам, не съм чел за музика и култура, казвам, няма нужда да четеш, важно е да го усетиш. Не е лесно, не е, е лесно като младеж да поискаш среща е, с длъжностно лице. И аз помня е, фестивала на камерната музика в е, Мантова. Е, в е, Италия има много оперни театри, конкуренцията е силна и те полагат усилия. не искаме операта да стане по-достъпна. Става дума за между културен диалог. аз за първи път бях на опера на 9 години. Баща ми ме заведе в Арена Диверона на операта Аида. Там се говори за, за война и в последните думи са призив за мир. Музиката ни дава възможност да тълкуваме света. Музиката е нещо, което не е ограничено в времето операта ни дава възможност да се почувстваме част от нещо по-голямо. Сега за лъгъбата, театърът е, обединява всички, всякакви хора. Няма значение от какво, откъде идваш. Ако се чувстваш добре, това е, това е единственото, което има значение. Освен това, в театъра. Наскоро отбелязахме 25 години от смъртта на Нореев. И има един филм, в който се чува арията на Андре Шениер, която се пее от Мария Калас. И в тази ария се казва където се, се говори за това, че болката е свързана с а, а, любов и обратното. di Atlanta che lavora da 30 anni nel mondo sul, sulla, virus HIV e AIDS e prima di, di intervenire... За съжаление, музиката и културата Достига до там, където думите не успяват да стигнат. Благодаря ви. И не на последно място, Томаш. Искам да благодаря на всички, е, които се изказаха за добрите слова. Благодаря и на организаторите – Това са хора, които споделиха тяхната вяра в доброто, доброто, което битува във всеки го от нас. Благодаря на хората, които ръководеха артистичните семинари, семинарите по изкуство и благодаря, благодаря им, защото те работят цял живот. Е, участниците бяха студенти по архитектура, по археология, но имаше и хора като мен. Аз не се занимавам с тези предмети, но това, което се случи, беше много повече от среща между различни хора. Обменихме интереси, идеи и това е най-ценното. Благодаря на организаторите. Благодаря, казва председателката. Отново много благодаря. Благодаря ви за вашето посещение днес при нас и за представенето на вашите проекти. Тези, които бяха тук, са със сигурност дълбоко впечатлени. Мога да кажа, продължавайте в тази насока и се опитайте да вдъхновите и другите млади хора. Вашите проекти са чудесни, продължете ги. Желая ви много вдъхновение и за други проекти. Честито с наградата Кал Велики. А сега ще се снимаме. Ja, ein Family-Foto, die noch anwesenden Kulturausschussmitglieder mit den drei